Good afternoon, ladies and gentlemen. Can we continue? Колеги, може ли да продължим с втората част на нашето заседание? Заседанието на комисията Реги. Следващата точка от дневния ред ще бъде гласуването. Единственото ни гласуване днес е за становището на комисията КОНТ на годишния доклад на комисията за 2013 за защита на финансовите интереси на ЕС. Господин Аримон представи своето проекто становище на 4 ноември и крайният срок за изменение беше 13 ноември. 48 изменения бяха представени, плюс редица компромисни изменения. Преди да пристъпим към гласуването, има ли иска ли докладчикът господин Таримон да каже нещо? Не, благодаря. Добре. Мислите ли, че трябва да направим проверка? Добре, задайте тогава въпрос. Ще направим проверка на електронното гласуване. Сега ще направим проверка. Откривам гласуването. Край на гласуването. работи. Работи. Навсякъде ли всичко е наред? Не виждате резултата, така ли? Аз също не го виждам. Да опитаме отново начало на гласуването. Сега работи. Край на гласуването. Работи системата. Всъщност, накрая ще гласуваме по електронен път. Започваме с едно обикновено вдигане на ръце.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 въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, въздържали се, извинявайте. Няма. Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. промисно изменение 5 за. Разбрахте какво искам да кажа. Извинявайте. Все още не съм се мобилизирала достатъчно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря. Компромисно изменение. 5, всъщност 6. Сега сме на компромисно изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7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 40. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 43. За. Против. Въздържали се? Може ли да проверим сега? Изменение 43. Моля за електронно гласуване. Не, не работи. Искаме да проверим електронното гласуване. Начало на гласуването. Благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменението се отхвърля. Отиваме към изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към окончателното гласуване на становището, както и с измененията, начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Становището се приема. Благодаря. следващата точка от дневния ред. Е становище. Не, не е становище. облагане с данък на отдалечените френски региони. През 2004 съветът прие решение по член 348 от договора, който авторизира Франция за 10 годишен период за намаление на данъка произведен, за продукти, произведени в неотдалечените региони. Комисията е представила пред съвета е представила на съвета предложение за удължаване на този срок за освобождаване от данъка. От 1 януари 2015 до 31 декември 2020. Това предложение се обмисля в рамките на консултационната процедура. Съветът не е длъжен да вземе предвид позицията на Европейския парламент, но може да действа само след като Европейския парламент е бил консултиран. Това всъщност е процедурата по консултация. Комисията прие своето предложение преклено късно, за да може да бъде представено седанието на Реги през ноември. До ако новото законодателство бъде прието до края на тази година, ще се получи правен вакуум. Това е част от модел на късно приемане от страна на комисията, който ще обсъдя с новите комисари. бъдеще комисията трябва да гарантира, че ще приема своите предложения на време, за да може парламента да ги вземе предвид по нормалния път, а не под натиск успешността на тази процедура, координаторите се съгласиха председателя да представи доклад по, по упростената процедура, член 50. Председателят може да предложи приемането на законодателната процедура без изменения, освен ако някои членове на комисията не го оспорят, председателят ще представи доклад по време на пленарното заседание в през декември. След това обяснение искам да попитам членовете дали има такива възражения. Няма възражения. Благодаря. давате ми възможност да представя доклада на пленарно заседание. Така ли? Добре, благодаря. Следващата точка от дневния ред е одобрение на решенията на координаторите. Разполагате ли с тях? Те бяха изпратени в 2 часа. Искам само да спомена, че тези решения Okay. It is, it is written, Mrs. Creel, it is written that... Написано е, госпожо Крейл, че координаторите се съгласяват председателя да напише искане до комисията за изготвяне на формален доклад. Ако сте съгласни, из, изтриваме формален и ще поискаме доклад, защото формалният доклад ще отнеме много време докато бъде получен в парламента. Благодаря. Променяме текста. С тези промени одобряваме решенията от заседанието на координаторите. Трябва да имаме документа, така ли? Обаче председателят говори без микрофон. Okay. Thank you. Thank you. Благодаря. Uh, and our next point. Следваща точка от дневния ред. Това е основната точка от следобедната част от заседанието. Приветствам трима висши чиновници от Европейската комисия, от регионална политика, относно обмяната на мнения, относно политиката на сближаване за бъдещия период. Всеки от тях ще представи, направи презентация от 15 минути относно областите, за които а, отговарят и след това ще дам думата на членовете за въпроси и отговори. След всяка презентация ще става това. Ще дам време за въпроси и отговори от 30 минути. След тази сутрин ви обещавам, че точно толкова време ще дам за въпроси и отговори. Благодаря Давам думата на Николас Мартин, съместник и ректор на комисията, кой, заместник председател на комисията Реджио. Заповядайте, имате думата. Благодаря ви много, госпожо председател. Добър ден! За мен е удоволствие да съм тук при вас и да имам тази възможност да ви запозная набързо с това, което ние смятаме за ключово по отношение на политиката за сближаване за периода 2014-2020 година. Ще ви представя резултатите от едни много дълги преговори. И това беше постигнато до голяма степен с подкрепата на Европейския парламент. За това трябва да спомена и да отдам дължимото на докладчика по отношение на регламента Работата беше трудна, тежка, но благодарение на ангажимента, който всички показахме, постигнахме една нова политика в областта на сближаването, модернизирана кохезионна политика. Видях, че преди малко презентацията ми беше на екрана, сега е изчезнала. Anyway, I will Добре. Предполагам, че във всеки момент ще се появи тази презентация. Както каза и председателката, аз съм тук с двама свои колеги, директори от а, Генерална дирекция регионална и градска политика. Заедно ние ще покрием следните теми. Аз лично ще ви запозная с онова, което считам за основните елементи от реформата. Ще говоря малко и за програмирането, защото точно с това се занимаваме сега. И искам да подчертая някои от ключовите елементи за този програмен период. Ще ви запозная с това къде точно се намираме. Рудолф ще говори повече за най-важните моменти по отношение на модернизацията, засилен фокус върху изпълнението и въздействието, а Франк ще говори за управлението и контролните мерки. А, там също има значителни промени и може би сега момента е изключително подходящ, защото се намираме в средата на процеса за освобождаване от отговорност за 2007-2013 година, което ни дава добра основа да подобрим нещата за в бъдеще. Ключовите неща за реформата, какво можем да кажем, по отношение на това, кое е ново, кое е различно. ключови е, сектори на растеж, т.е парите трябва да отиват в високоприоритетните области и това е свързано с определене на ясни цели и фокус върху резултата. За това ще се говори повече във втората част от презентацията, както и за основните начини, по които ще постигнем това. Ефективно разходване на средства с помощта на предпоставки за ефективност. Това е свързано с програмирането, координирано използване на различните а, различните инициативи, всичко работи интегрирано и е свързано с програмирането и за това ще кажа няколко думи по-късно. Връзка с по-общата економическа среда и е, течащите реформи, връзка с европейския семестър и текущите реформи, подобряване на гаранциите и упростяване, за това също ще говоря. Във всички тези неща имаме значителни промени и те са наистина значителни, ако направим сравнение с предходния период 2007-2014. За това казваме, че имаме нова политика за новия програмен период. И така, кратък преглед. Ако разгледаме архитектурата, виждаме, че 2007-2013 говорим за конвергенция, говорим за конкурентоспособност и за етос и а, териториално сътрудничество. Става въпрос за финансиране на европейските държави членки, а пък териториалната цел е ясна за какво става въпрос. И след това, ако видим как стоят нещата по отношение на финансирането в държавите членки. И имаме три категории региони. По-малко развитите региони, които отговарят на старите региони във връзка с конвергенцията, развити, които са свързани с конкурентно способност. Това всичкото е свързано с а, средното БВП за Европейския съюз 75-90 и след това стигаме до това да признаем, че нещата няма да се случват на тласъци както преди, а сега имаме една нова категория региони, така наречените региони в преход, които е, имат специални условия. След това, по отношение на финансирането, виждате по какъв начин са разпределени и тези 351 милиарда. Ясно е, че най-големите средства са насочени към най-малко развитите региони. Едно от другите важни промени е много свързано с координирането използвано на средствата, а това е едни общи правила за всичките фондове. Не различни правила за различните фондове. Сега вече в групата са прибавени и фонда за морско дело, Европейския морски фонд и целта на комисията беше да имаме общи разпоредби за всичките пет структурни фонда. Това ни позволи е, да е, постигнем определена степен на упростяване, за което ще говоря малко по-късно. Стигаме до програмирането. Какво правим точно в момента? Ами, регламентите, както знаете, бяха прияти в края на 2013 година. Важно е обаче да се помни, че ключовите елементи във връзка с програмирането в регламента трябваше да бъдат договорени между парламента и съвета в началото на 2013 година. Нарочно се фокусирахме върху елементите, които ще позволят да се осъществи неформален диалог между комисията и държавите членки, за да може да се започне процеса на програмиране. Официалната част от процеса, разбира се, започва едва от началото на тази година, 2014 година. Подписаха се партньорски споразумения. Между май и ноември бяха приети и след това се появиха и оперативните програми. След малко ще ви покажа и данни за това. И сега виждате, че, както показвам на този слайд, в момента 26 оперативни програми всъщност са приети. Извинявайте, 46. В момента има много засилена дейност и поради това не мога да ви дам реалистични цифри за това какво се очаква до края на годината. Нещата са много динамични и ние сме много по-оптимистично настроени, отколкото бяхме преди месец. Изглежда, че приближаващия се край на годината е фокусирал нещата в държавите членки. Ние също се опитваме да ускорим вътрешните си процедури и смятаме, че над половината от програмите ще бъдат или прияти, или готови за приемане, което от гледна точка на бюджета означава, че съответните заделени средства в бюджета вече са на лице и е, това ще може да бъде направено в началото на годината. Но аз ще съм леко разочарована, ако не се справим дори по-добре от това, което ви казах току-що. Литва, Латвия и а, Дания, при тях програмирането изцяло е приключило. Една от основните области на преговорите беше свързан с тематичната концентрация. Споменах това в самото начало. Идеята е, че като фокусираме а, фондовете върху основните приоритети, ще избегнем това разсейване и по този начин ще направим фондовете по-ефективни. Как беше направено това? Предложихме като на меню 11 тематични цели, така че виждате ги на екрана, всяко евро от а, кохезионните фондове всъщност работи, от кохезионния фонд работи за това и всичките тези цели са свързани с стратегията Европа 2020 година. При тези тематични цели има определени проценти от финансирането, които трябва да бъдат отделени за първите 4 приоритетни области. Използване на Европейския фонд за регионално развитие, нисковъглеродна економика и да речем също така иновации са част от ключовите приоритети за Европейския фонд за регионално развитие. При по-слабо развитите региони 50% от средствата трябва да се фокусират в тези 4 приоритетни области. Имаме и фокус върху енергийната ефективност, така че при програмирането и при самия процес, това са условия, които задължително трябва да се спазват. Виждате какви са резултатите, може би трудно се виждат на екрана, но като, видите, като получите презентацията, ще можете да разгледате за какво става въпрос. Самия факт, че можем да направим това е всъщност голяма разлика с миналото. Възоснова на партньорските споразумения можем да ви кажем още сега как са разпределени средствата, къде се очаква те да бъдат инвестирани и то разбити по тематични цели. Така че, ако, например, погледнете първите четири тематични цели, за които говорих преди малко, ще видите, че има сериозно фокусиране на средствата от Европейския фонд за регионално развитие в тези области. Това показва, че тематичната концентрация работи, дали сме фокус, къде точно да се насочат парите. Ако разгледаме инфраструктурата, да речеме мрежова инфраструктура номер 7 и ако видите цифрата тук и направите сравнение с цифрите за периода 2007-2013, имаме сериозен, сериозен спад. Тоест имаме преместване от основните приоритети, към които се насочваха тези пари като инфраструктура, сега ги насочваме по-скоро в области като, например, интелигентни иновации, интелигентни инвестиции. Освен това, се опитваме да осъществим синергия между средствата от различните фондове, за да сме сигурни, че по един разумен начин се комбинират средствата. Ето защо съществуват и партньорските споразумения. Тяхната основна цел е да има стратегическо използване на всички фондове заедно и има обща стратегическа рамка, която е част от общата разпоредба. Тя задава указанията. Виждаме, че Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие работят заедно с Социалния фонд и всички тези неща заедно водят до по-голяма възможност за комбиниране на средствата. Също така гледаме да се осъществи а, връзка с стратегията 2020, Хоризонт 2020 и други инициативи на комисията. Освен това имаме указания за бенефициентите, които са направени от комисията и които имат за цел да помогнат на бенефициентите да видят какви са различните източници на финансиране. Малко повече за териториалния аспект. Това също е важна част от процеса на преговори. Имаше желание да се засили териториалното измерение и да има инвестиции в градските области. Голяма част от финансирането по Европейския фонд за регионално развитие отива към градските към градските области, защото това е важно, но освен това имаме интегрирано устойчиво градско развитие, което дава на градските власти възможност да използват една минимална част от средствата от Европейския фонд за регионално развитие. И по този начин държавите членки всъщност оправомощават градските власти да поемат отговорност за една минимална част от ЕФРР. Е И по този начин ще подкрепим засиления фокус върху градското измерение. Други аспекти, накратко говорих за интегрираните териториални инвестиции, които са начин да се фокусират да се фокусира финансирането за, към стратегически подход. Това ще се използва от 21 държави членки. Също така и водено от общността местно развитие. Онова, което преди беше а, инструмента за развитие на селските региони, сега вече се използва във всички фондове. Това ще се използва от 16 държави членки. Така че тук може да видите как започваме инициатива за нов начин на мислене, как най-добре да се разрешат регионалните проблеми. Условията, предварителните условия са част от, много важ, бяха много важна част от преговорите. Искаме да гарантираме, че когато се разходва средства, има предварителни условия, които са спазени. Няма смисъл да се разходват пари за инвестиционна област, в която Нямаме ясна стратегия, няма необходимите директиви, не е ясно как ще се използват средствата или пък ако не са спазени необходимите условия в националното законодателство по отношение на малките и средни предприятия. Така че имаме от неща, които са свързани с интелигентната специализация, заложени са принципите на недискриминация, а също така управление на държавните помощи и обществени поръчки. Инвестирахме много, за да проверим спазването и да го верифицираме. И в следващия слайд ще ви покажа един преглед на оценката, която сме направили. Червеното е това, което ние смятаме с случаите, за които смятаме, че няма напълно изпълнени предварителни условия. Доста червено има, така че може би изглежда зле, но всъщност е, изглежда добре, защото ако този механизъм не съществуваше, ние щяхме да финансираме именно тези рискови области, без по-късно да имаме възможност да възприемем действия, действия, с които да осигурим наличието на предварителните условия. Така че това червено за мен е, е много положително означава, че сме се справили добре с въвеждането на този механизъм. Вече имаме планове за действие с държавите членки и всичко трябва да бъде извършено, за да може условията за предварителните извинете, предварителните условия да бъдат изпълнени до 2016 година. Въпросът с партньорството. Това е един много важен въпрос за Европейския парламент. Получихме силна подкрепа и Създадохме Европейския е, етичен кодекс за партньорство. Много бързо беше прият този документ, за да може да се използва в процеса на преговори. В него са заложени условията, които държавите членки трябва да следват по отношение на подготовката на партньорските споразумения но този документ ще се използва и в етапа на изпълнение на проектите. Сигурен съм, че тогава ще е полезен и се дава отправна точка по отношение на структурния диалог, който трябва да състои. И последния ми слайд е свързан с упростяването. Това е дума, която съм която слушам да се използва във връзка с политиката по сближаване от момента, в който аз работя по тази политика. Това е тема, която минаваше във всички етапи на подготовката на пакета от наша страна и най-вече се изразява в упростяване за бенефициентите. Т.е. никой да не се откаже да се възползва от фондовете, защото това е твърде сложно. Имаме много различни елементи, включително електронни формуляри и таблици. С помощта на парламента ги разработихме. Появиха се и важни финансови инструменти и а, ще проследим това след като приключи процеса, за да видим кои от тези възможности, които сме дали на бенефициентите, са използвани, по какъв начин можем да насърчим и окоръжим а, тяхното използване. Ще спра до тук, за да дам възможност да ми зададете въпроси. Благодаря ви за тази презентация. Сега ще дам възможност на колегите да зададат въпроси. Виждам, че госпожа Крел вече е готова със своя въпрос. Благодаря. Един много кратък въпрос към господин Мартин. Никлас, ти каза, че сме създали възможност за по-добра координация между Хоризонт 2020 и научна дейност, която се финансира по силата на ЕСИФ фондовете. Всеки път, когато попитам господин Катайнен или някой друг комисар какво се случва, не ми казват, че има разделение между Хоризонт 2020 и ЕСИФ. Няма обаче координация между двата фонда. Имате ли информация как може да се подобрят нещата, защото за момента няма никаква координация? Благодаря. Господин Етерич. Благодаря. Отлична презентация, изключително интересна. Не съм съвсем сигурен какво ще стане, ако има предварителни условия за една територия, която трябва, например, да приеме целите за справяне с социалната изолация, координиране на климатичните промени и така нататък – какво ще стане обаче, ако в този район има избори и приоритетите на местната власт се променят радикално спрямо предходните? Какво ще стане? Защото има тотално разминаване между онова, което се е договорило от една вече определена власт и бъдещите администрации. Ще бъде ли задължена бъдещата администрация да следва предприетото от предходната? Госпожа Андерсън има думата. Благодаря за тази презентация. Ако може да ми дадете копие на вашата PowerPoint презентация. Във връзка с оперативните програми казахте, че 46 са прияти до сега колко време ще отнеме да бъдат прияти всички програми и да бъдат завършените преди да започнат програмите от следващия период. Що се отнася до тематичните цели и блоковете, които очертахте? Ако, например, една държава или едно министерство вземе решение за това как да разпределя средствата по Европейския социален фонд – И има урязване на средствата и едно министерство реши а, е, да финансира чрез а, е, собствени средства. Може ли Министерството да вземе такова решение едностранно. Например, е, в Северна Ирландия да се каже, че ще се вземат пари от социалния фонд, за да се запълнят пропуски в собствения бюджет. И ще окаже ли това някакво влияние върху организациите, които очакват да се изпълнат техните проекти? Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос по много интересния принцип за новите програми за местно развитие и обвързването на партньорството не само публичните органи, а и частни организации – мисля, че този принцип е много добър, т.е. Да се, да се комбинира принципът отгоре надолу с този отдолу нагоре. Как ще се комбинира публичното с частното партньорство по отношение на информационните технологии и иновациите? Какво планирате? Thank you. Благодаря. Госпожа Бресо. Грация, президенте. Благодаря. Бих искала да разбера малко повече за процедурата на одобрение по оперативните програми. Казахте, че има една част, която ще бъде одобрена и една друга част, да се надяваме, че тя ще е по-голямата част, която ще бъде одобрена на по-късен етап. И това ще стане чрез една процедура, чието име не си изпомням. Но а, тя вече е предвидена за бюджета за тази година и няма да има нужда да променяме рамката. там, където има нужда от промени по силата на многогодишната финансова рамка, тъй като няма да има приключване в настоящия период. Нека, нека да започна от начало и да се опитам да обясня по-добре. След като процедурата е приключила, комисията ще каже дали е съгласна или не, в зависимост от одобряването на бъдещи промени в МФР, но това може да стане преди средата на годината, през май или юни. Това би означавало, че самите региони ще трябва да отидат чак към месец октомври. Ще дам един конкретен пример. През март имаме една група региони, за които може да има незабавно приемане. Ако се одобри финансовата рамка. Тоест ще има споразумение, в което ще участват съвета и парламента и ще се даде зелена светлина, по силата на която държавите членки и регионите ще могат да започнат да работят. И те ще знаят, че ще получат ресурси. Ще ще има гаранция обаче, че програмата ще бъде одобрена и няма да има промени на по-късен етап. Може би това би помогнало да се ускори процеса, защото много региони ще загубят две години в хода на нещата. Мисля, че това би бил един сериозен риск. Разгледали ли сте този е, формат, който би предоставил възможност за е, предсказване на ресурсите, които ще бъдат необходими. И съответно може да има гаранции. Благодаря. Някакви други въпроси? Господин Люар. Благодаря. Надявам се, че моят въпрос няма да е, прозвучи като не особено задълбочен но проявявам интерес по темата. Е, чуде се дали има някакви изисквания за маркетинг спрямо у нези, които получават средствата. Защото в Великобритания, например, в сравнение с други страни, няма кой знае какво демонстриране на европейски флагове по силата на проекти, които се финансират или се финансират от ЕСА. За мен е странно да има в Великобритания компания, която да се занимава с осигуряването на това финансиране, която да попълва необходимите документи и така нататък и в същото време обществеността да не знае, че това финансиране идва по силата на някакви механизми, като Европейския фонд за регионално развитие. Благодаря. Не виждам други въпроси. Господин Мартин, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря за въпросите. Ще започна отзад напред. Да, има изисквания за публичност, ако се получи финансиране. Тези изисквания са ясно очертани в регламента с общите разпоредби и има подробни правила в тази връзка, така че всеки бенефициент на европейски фондове, независимо дали става дума за социалния фонд или за други фондове, трябва да спазва тези изисквания. Ако се строи един път, например, трябва да има билборд, който да казва, че има финансиране със съответния характер. Ако организирате някакъв семинар, това трябва да се споменава в документацията и така нататък. Това е условие. И ако това условие не бъде изпълнено, парите може и да трябва да се върнат. Даже ще трябва да се върнат, защото не е приемливо да получаваш пари от европейския бюджет и да не казваш, че те идват от европейския бюджет. Отново казвам, това е неприемливо и представлява нарушаване на правилата. По въпроса на госпожа Бресо, тъй като ние сме мислили по този въпрос и всъщност Европейския парламент прие резолюция по този въпрос, става дума за бързото приемане на програмите за 2014-2020 година. Както и вие казахте, има три сценария – Имаме програми, които ще бъдат напълно прияти преди края на годината. Имаме група програми, които ще бъдат готови за приемане до края на годината, но времето няма да ни стигне и няма да успеем да преминем през механизмите на комисията, за да одобрим съответната програма. И третата група ще бъде програми, които няма как да бъдат прияти до края на годината. Онези, които са готови за приемане, но времето няма да ни стигне за тях, имаме по силата на финансовия регламент процедура на прехвърляне. Комисията ще вземе решение през февруари на следващата година и ще задели съответните средства като поети ангажименти, които трябва да бъдат прехвърлени. И колкото по-рано комисията вземе това решение през февруари, толкова по- рано ще може да се приемат програми към края на декември, например. За третата група, средствата, ангажиментите поети за 2014 трябва да бъдат включени в бюджета за 2015 година и това ще изисква преглед на регламента за МФР. Това е предвидено конкретно в член 19 от регламента за МФР и се казва, че това е технически процес, трябва да има предвиждане, и е, съответно се прехвърля сумата, прави се промяна в бюджета за 2015 година. Това ще отнеме време. Естествено, регламента за МФР казва, че преразглеждането трябва да се приеме до 1 май, но естествено може да се направи и по-бързо, ако институциите успеят да преминат през процедурите по ускорен начин. И естествено ние в комисията ще положим всички усилия, за да улесним бързото приемане. Така че това е и нашата идея, да се действа бързо. По принцип, програмите не бяха готови да бъдат приети до 2014 година, до края на 2014 година, така че има допълнителна работа, която трябва да се свърши от държавите членки и те разговарят с комисията не знаем естествено на какъв етап ще бъдат готови програмите. Това може да бъде през февруари, през март или през април и тези оставащи програми ще бъдат готови тогава за приемане и нашия подход ще бъде да дадем тласък на процеса, за да може всички програми да бъдат готови за приемане, за да може веднага след като дойде прегледа на МФР да започнем да приемаме програми. Що се отнася до някакъв вид условно одобряване на програми, естествено търсим различни начини за избягване на забавянето. Не мисля, че има механизъм за одобряване под условия сам по себе си. Естествено, предвижда се разходите да станат допустими от 1 януари 2014 година. С други думи, възможно е държавите членки или регионите да работят по един проект, да започнат процес на подбор и след като се приеме програмата, да има валидиране на, на проекта и с задна дата може да се дадат средства за съответните подбрани проекти. Така че това е възможно и държавите членки ще знаят кога една програма ще бъде счетена за готова за приемане. Така че е, за самите държави членки в подобен случай риска ще е пределно малък. Е, за нас, е, естествено, е важно да гледаме прагматично на нещата и поддържаме тясна връзка с съответните органи в държавите членки. Смятаме, че ако се основаваме на доброто сътрудничество между институциите и всички работим за бързото изпълняване на проектите, то и забаванията ще са минимални. И ето защо мисля, че ударението трябва да падне най-вече върху намаляването на забавенията. По отношение на въпроса за гражданското общество. Естествено, участието на гражданското общество се предвижда чрез разпоредбите за партньорство по силата на етичния кодекс – Развитието на местните общности е най-низкото ниво. Това е основата на подхода отдолу нагоре. Мисля, че интегрираните градски стратегии дават изискване да има водеща роля за някои органи в градовете. Не става дума за представители на гражданското общество, но си има предвид някакво ниво на местната администрация, така че трябва да се предвиди тук и участие на гражданското общество на някакво ниво, на, на някакъв етап от подготовката на целият този процес. Трябва да има някакво партньорство. Същото въжи и за така наречения а, е, а, е, интегриран инструмент за териториално инвестиране. Той е, ще се фокусира най-вече върху малки по територия области. Всички тези инструменти се подчиняват на принципа за партньорството. И това всъщност ще бъде така наречения лост или стимул за гражданското общество да изиграе своята роля. И ще е много интересно да видим на практика как ще проработи всичко това. Мисля, че общо взето отговорих на въпроса за това колко дълго ще отнеме да се приемат програмите. Определено надяваме се всички програми да бъдат приети до средата на следващата година. По отношение на програмите за териториално сътрудничество, ако вземем за отправна точка приемането на регламента, всъщност ще има доста бързо приемане. Не трябва да се чака чак до 2017 година. По вашия конкретен въпрос трудно ми е да отговоря. Не съм запознат в подробности. Всички програми по различните фондове, социалния фонд, фонда за регионално развитие, всички програми трябва по своето съдържание да отговарят на съответните изисквания и комисията трябва да е удовлетворена и да знае, че приоритетните оси по съответната програма отговарят на съответните критерии, спазени са всички необходими условия. По точно този пример по вашия конкретен въпрос е много трудно да отговоря. Ако искате, можем да се свържем на по-късен етап. Най-добре е обаче да се обърнете към съответната генерална дирекция. По отношение на вашите въпроси, които могат да се формулират като какво ще стане ако. Смятаме, че нашите програми трябва да се радват на една стабилна рамка за, за финансиране и те трябва самите те да представляват една такава програма. Значи няколко години в началото, след това още 3 години за прилагане. Идеята е програмите да е, се радват на някаква стабилност е, в средносрочен план. Не очакваме да има промени на всеки 6 месеца или всяка година и приоритетите, по които има договорка между региона, между държавата членка и между комисията, да не подлежат на някакви политически сътресения. Естествено, те ще бъдат плод на някакви политически договорки, тъй като трябва да се уточнят общите приоритети, но не може след някакви избори, например, да има моментално променяне на някаква програма. За комисията ще е много трудно да приеме нещо подобно. С тази оговорка трябва да кажа, че една държава членка винаги може да се обърне към нас и да каже, че може да предложи промяна в някаква промяна, ако има обективни причини за това, тъй като някои обстоятелства могат да се променят, първоначалният анализ може да се окаже недостатъчно обоснован и може да има основания да се промени програмата. Такова нещо може да се случи. Но това трябва да са обективни причини, свързани с доброто изразходване на средствата, а не толкова с някакви политически промени. И накрая, по най-трудния въпрос, въпроса за синергията. Мисля, че естествено опитваме се да стъпим на онези елементи, които предвиждат синергия, опитваме се да включим тези елементи в регламента, опитваме се да, да намерим пресечните точки, да видим къде ще има общ подход. Трудно е да се каже сега, твърде рано е, в един последващ етап в така нареченото постпрограмиране ще се види дали има нужда от промени, например дали средства по фонда за регионално развитие могат да отидат за научна дейност, за иновации във връзка с това, което се случва в рамките на Хоризонт 2020. Не мога да ви дам примери в момента, но вие сте права че трябва да се следят нещата отблизо и продължавайте да задавате своя въпрос и да се надяваме, че ще получите отговор след няколко месеца, отговор, който да се основава на конкретни данни. Благодаря, казва председателката и ние обещаваме, че ще продължим да задаваме въпроси. Това ще правим всъщност в следващите месеци. И сега искам да благодаря на господин Мартин за презентацията и за отговорите и ще дам думата на господин Рудолф Нислер, който е директор в Генерална дирекция Регио. Той ще говори за увеличаването на въздействието на кохезионната политика. Имаме PowerPoint презентация, която вече е на екраните, така че можем да започнем. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, дами и господа. Искам да ви представя втората част от тази презентация, която се занимава с въпроса за това как можем да увеличим въздействието на кохезионната политика. Наистина, това е едно от основните притеснения, които споделяме и с тази институция, когато се правят предложенията за периода 2014-2020. Ще се фокусирам на три основни въпроса, които искам да подчертая. Първо, ориентиране към резултатите, след това връзката с процеса на европейския семестър и европейското управление и накрая ще кажа няколко думи за използването на финансови инструменти. как се започва. Важно е да се подчертае, че в миналото кохезионната политика се фокусираше прекалено много на аспекта на изразходване на ресурсите. Прекалено малко вероятно се занимавахме с това какво ефективно постигаме с изразходваните ресурси. Целта беше, че новият период и реформираната кохезионна политика наистина трябва да да постигнат споразумение с държавите членки и да имаме ясното разбиране какво ефективно искаме да постигнем с, а, тези, а, с а, тази намеса имаме ясно разбиране на логиката на намеса на оперативните програми и за всяка една приоритетна ос. На първо място, какво трябва да се промени чрез дадена намеса на тези оперативни програми и приоритетите в тях? Тоест, какво трябва да се промени в реалността, в регионите и в държавите членки? Имаме категория индикатори, така наречените резултатни индикатори или показатели. Става дума за изразходване на ресурси от операционната програма, оперативната програма. Тези ресурси трябва да променят съответната реалност и ние искаме също така да проверим какъв прогрес е постигнат в рамките на специфичните цели, свързани с действията, предвидени в съответната програма. И това всъщност са резултатите. Тоест, имате две, тези два вида показатели. Съществува и задължение за държавите членки да използват тези индикатори в контекста на дадена оперативна програма. За да иллюстрирам това малко, Искам да ви покажа един пример. Тук това са резултатните показатели. Те са свързани с цели на Европа 2020. Когато говорим за подобряване на достъпността на даден регион, искаме да измерим това чрез намаляване с времето за пътуване до този регион или когато става дума за подобряване на иновационния капацитет в частния сектор, го измерваме чрез стойността на частния сектор за придаване на стойност на IT проекти. Тоест, това е логическата последователност на това, което искаме да постигнем. Как чрез тези индикатори се измерват постигнатите резултати? Съответно, трябва да говорим и за резултатните показатели. При резултатите измерваме какво, доколко ефективно сме използвали ресурсите на дадена оперативна програма. Например, брой на предприятията, които са получили финансова подкрепа от оперативната програма, брой на нови проучвания, километри пътеща и ЖП линии, които са построени. Т.е. това са непосредствените резултати, които са постигнати с изразходваните пари чрез оперативната програма. Това са тези два показателя и наред с тези резултатни показатели имаме и задължителни такива. Важно е, е и с цел за мониторинга на изпълнението, също така и за комуникация за съобщаване на резултатите. Важно е тези показатели да могат да бъдат събирани. Всички това са показатели, свързани с намесата в този регион. И съответно държавите членки трябва да ни докладват за постигнатите резултати. Данни за безработицата, данни за финансираните предприятия и така нататък. Сега а, и, рамката на изпълнението. Ние разглеждаме тази рамка в годините на изпълнение на политиката. Тази рамка е напомняне към държавите членки, че, държа... че въпросите относно показателите трябва да бъдат вземани сериозно. Когато тези показатели се докладват, трябва да съществува необходимото качество. И накрая, важно е да не се изразходват неправилно финансови средства, т.е. на неправилно място. Трябва да имаме ясното разбиране, че когато в оперативната програма има недостатъчно изпълнение, ще бъде грешка към тази а, а, приоритетно да се добавят допълнителни средства. Има два вида данни, които се събират. Средносрочно, в рамките на оперативната програма, ние преглеждаме непосредствените резултати от оперативните програми. Наричаме това с кригълни камъни. Това са основните резултати, които трябва да бъдат постигнати в този момент. И това ще бъдат постигнатите резултати до края на 2023 година. Съответно, правим формален преглед на изпълнението на оперативните програми и на техните цели. Сега преминавам към следващата част от моята презентация, в която се говори за връзките с Европейския семестър и Европейско управление. Защо тази връзка е толкова важна? Първо, важно е да се разбере, че това, което правим в кохезионната политика – не трябва да е в разрез с економическата политика в съответната държава. Или пък да не е в противовес с целите поставени в контекста на кохезионната политика. И второ, разбираемо е, че може да съществува необходимост програмите да бъдат адаптирани в случай, че се появят економически и социални предизвикателства. Представете си енергийна криза, която засяга няколко държави членки, ще бъде естествено те да поискат адаптиране на определени оперативни програми, за да се справят с новата ситуация. Економическото управление на кохезионната политика може да бъде иллюстрирано чрез политическия триъгълник. Кохезионната политика осигурява големи инвестиции. Имаме еди, е, една точка, която сигнализира, че ние предоставяме ресурси, кои, коя, кои, че представяме ресурси за финансиране на кръстосани раз, е, на проекти за развитие на растеж. По този начин можем да отговорим за осигуряване на публични финанси. Имаме и кохезионна политика, която подпомага много сериозни мерки за създаване на капацитет който ще помогне за осъществяване на структурни реформи в държавите членки. Както Николас вече каза в първата част на своята презентация, тези структурни реформи са съществени и за нас в рамките на кохезионната политика. Тоест има връзка и с а, тази условност, която имаме в оперативните програми. Ние предоставяме нашите инвестиции в зависимост от напредъка на държавите членки в постигане на определените цели. Всичко това е свързано тясно в процеса на европейския семестър, което е, представлява годишният преглед на европейската економическа политика и постигането на нейните цели. Тази нова рамка също гарантира, че ще бъдат спазвани препоръки конкретни за държавите членки в рамките на европейския семестър. На етапа, на който сме сега, когато създаваме оперативните програми, това гарантира, че всички препоръки, които съществуват към момента, вече са взети предвид. Също така е ясно, че този механизъм гарантира, че инвестициите са насочени ефективно спрямо най-високите приоритети и цели на Европейския съюз, следователно към растеж и работни места. Това е връзката на кохезията, на кохезионната политика с финансовата политика на Европейския съюз. Имаме и връзка между макроекономическо управление и нашата политика. Тя не е съвсем нова. През 2007-2013 тази връзка съществуваше, но сега тя е по-структурирана и в периода 2007-2013 беше по-слабо изразена, отколкото сега. Тук става дума за съответствие между специфични за страните препоръки и това, което имаме в оперативните програми като инструменти за намеса. Това покрива всички фонтове на ЕСИ и е свързано с всички механизми, които Европейският съюз има за проверка на съответствието с процедурата по управление. Макроекономическа процедура, баланс и така нататък. И е, всички изисквания, които са свързани с програмите за макроекономическо адаптиране. Сега съществуват определени показатели, които могат да, и, да, се, да се получат от тези програми и да доведат до осигуряване на плащания и изпълняване на задълженията. Що се отнася до макроекономическата условност, имаме два, два аспекта. Първо, възможните искания за репрограмиране на структурните фондове които идват вследствие на специфичните за страните препоръки. Второ, възможно спиране на фондове в случай, че държавите членки не действат ефективно по исканията в рамките на трите основни механизма за управление на Съюза – преди няколко седмици представихме едно съобщение пред Европейския парламент относно приложението на първия аспект, т.е. репрограмирането. И основното послание, което изрекохме в този контекст, беше, че ще се справим с това репрограмиране с голямо внимание. Ще подходим към него старателно. Този механизъм може да бъде много, много ефективен и полезен, но ще трябва да го използваме по начин, така че да се постигнат че се постигне истинско адаптиране и да не се нарушава приложението и изпълнението на задачите на фондовете. Тези нови разпоредби до някъде са, са малко по-различни от предишния период. Комисията ще трябва да направи преглед през 2017 на а, този подход, да представи доклад и също така да се обсъди и да обсъди резултатите с Европейския парламент и съвета. Предвидено е адаптиране на правната база и съответно комисията може да направи предложение за подобна адаптация. Много ясно е, че включването на Европейският парламент е ключов момент, на който ние много държим. Ясно е разбирането, че парламентът трябва да бъде информиран на относително ранен етап в случай, че тези задействащите лостове на този механизъм бъде, бъде задействан и комисията поема задължението да информира Европейския парламент, а той от своя страна може да поиска структурен диалог по тези въпроси. Също така е ясно, че, тези, че ако тези разпоредби бъдат отменени, комисията също ще отмени парламент, ще уведоми парламента незабавно. Преминавам към третата част на моята презентация, където ще говоря за финансовите инструменти. Това е една от ключовите области, защото смятаме, че кохезионната политика трябва да бъде разработвана и за един по-дългосрочен период. Тук разглеждаме и периода извън интервала 2014-2020, т.е. че трябва да се инвестира и в бъдеще в създаване на капацитет в държавите членки. Тези цифри са така, една много груба оценка. Сели сме ги от оперативните програми, доколкото ги знаем, разбира се. Предвидени са 12 милиарда евро, които да бъдат похарчени чрез финансови инструменти. Това е малко или много същото ниво, което имахме през 2007-2013. Обхватът на изпълнение обаче на финансовите инструменти в периода 2014-2020 е много по-обхватен, отколкото в миналото. Държавите членки имат множество начини за изпълнение. Те могат да, прехвърлят средства от, от, средства за, от кохезионна политика в централизирани финансови инструменти на европейско ниво. Евро... Пари от кохезионната политика могат да бъдат получавани от Козме или Хоризонт 2020. Могат да се използват инструменти на местно, национално ниво, като такива бяха използвани от държавите членки през миналия период. Това е една рационализация, която държавите членки може да използва. Това са така а, наречените а, финансови инструменти, които вече са готови, пред, а, подготвени. Съответно, тяхното съответствие с правилата е установено. Държавите членки няма нужда да имат опит в тяхното прилагане, просто могат да ги вземат и да ги изпълняват, защото са безопасни от правна и техническа гледна точка. Финансовите инструменти обаче изискват повече техническа експертиза и за да подпомогнем това, Комисията ЕИП обединиха сили, за да осигурят техническа помощ на държавите членки. Това ще бъде обединено в един пакет от действия FI Compass, като този пакет вече е на разположение и работи. Защо отдаваме толкова голямо значение на по-широко използване на такива финансови инструменти? ние сме. Ние разбираме, че тяхното използване не може да бъде повсеместно, но има определени проекти, които изискват постоянен приток на средства и те могат да използват финансовите инструменти, за да заменят тези, които в момента се прилагат. Може да се постигне много сериозен лостов ефект върху прилаганите политики. В новия период Нямаме също и тематични ограничения. Тези финансови инструменти могат да бъдат използвани и защо където е възможно, като просто се вземат предвид възможностите и приходите, които проектите генерират. фокусът също е поставен и върху подкрепата на малки и средни предприятия. В бъдеще малките и средни предприятия ще бъдат основен начин за изразходване на тези финансови инструменти. Именно за това беше стартирана инициатива за малки и средни предприятия, за да може те да бъдат подкрепени по най-ефективния начин. Вече има държави, които са поискали е, използването на такива инструменти, например Испания, Малта, а други държави също обмислят да се възползват от тази възможност. Например, е, Харватска, Гърция. До, до този момент ще видим през следващите седмици, кои други държави ще поискат това. Също така трябва да имате предвид, че тези финансови инструменти са свързани с основната политическа цел на Европейския съюз. Това беше специално посочено в плана на председателя Юнкер. Трябва да имаме по-големи амбиции, също и по отношение на кохезионната политика и да работим по-добре с финансовите инструменти. Нивото на използване от държавите членки е почти същото като през миналия период. Трябва да повишим своите амбиции и целта е да отвоим използването на финансови инструменти, за да може тяхното използване да стане по-ефективно през 2014-2020. Така че при всички случаи този въпрос ще бъде разгледан по-подробно през следващите седмици. Благодаря за тази подробна презентация. Да, преди няколко седмици тук разглеждахме макроекономическата условност, първи аспект. Имаше много дълга дискусия, доколкото си спомням, но съм сигурна, че сега има въпроси. Има ли? Господин Елдрич, заповядайте. Благодаря. Много интересна презентация. Няколко бързи въпроса обяснихте как може да се спре финансирането за нещо. Чуди се само теоретично, ако проектът е наполовина реализиран при въвеждане на правилата, това, което вече е финансирано, ще трябва да бъде възстановено на Европейския съюз или и освен това, ако една страна не споделя европейските приоритети за растеж с инвестиции на много от парите на европейските накоплаци, бихте ли спряли цялото финансиране на тази страна, ако те са нетен, ако техният принос е нетен и те всъщност рециклират своите пари. Госпожа Вана. Имам един а, кратък въпрос. Въпроса за инвестициите, за инвестиционния план на Жан Клод Юнкер. Това е нещо като като парадигма в рамките на комисията. Става въпрос за изваждане на инвестициите като критерии в рамките на кохезионната политика. Други въпроси има ли? Не, няма. В такъв случай ще помоля колегата да отговори на въпросите. Не съм много сигурен, че разбрах въпроса на господина, който се сказа. Може ли да го повторите? Да, разбира се. Първата част на въпроса ми беше следната. Ако даден проект вече е започнал, започнало е неговото финансиране и той не съответства на указанията, а е достигнал до половината от проектния цикъл, дали трябва да върнат половината пари, които вече са им отпуснати? И втората част е, ако една държава не, се, не е съгласна с а, приоритетите на Европейския съюз за насърчаване на растеж и заетост, дали вие бихте отказали всички молби за финансирана от тази страна, дори в случаите, в които тази страна всъщност се възползва от вноската си към Европейския съюз, като използва парите от Европейския съюз за финансиране на проекти. В този случай вие бихте ли прекратили финансирането на проекти? Да, може би аз трябва да говоря по този въпрос. По първата част говорим на ниво проект говори, правите препратка към указания, но не съм много сигурен за какви указания говорите вие, защото сега ние ви правим представяне на кохезионната политика и а, говорим за програми във връзка с тази политика, политиката на сближаване. програмите на държавите членки са приети от комисията. Там са набелязани основните приоритети за разходване на средствата, да речем научно-развойна дейност, такава програма с три приоритетни оси, в които се казва какви са целите, по какъв начин те ще бъдат постигнати и а, типа дейности, които ще се поддържат. Работата на а, управляващия орган е да подбере конкретния проект, който ще достави, който ще изпълни тези цели. Комисията не се, не се занимава с това, това е работа на държавите членки. Стига държавите членки да избират проекти, които отговарят на правилата за допустимост на регламента и доставят, т.е. изпълняват необходимата цел, няма проблем. Проблема с държавата членка е ако тя е подбрала много неподходящо всичките проекти, и тогава ще има неуспех на съответната оперативна програма и понякога, когато стигаме до приключване на програмата, се случва да има финансови корекции и това се получава не заради отделен проект, а защото не са постигнали ти целите, които са били заложени. По втората част от вашия въпрос, след като една програма бъде одобрена от страна на комисията, държавите членки има тази увереност, че комисията няма и за нужда да им каже, ама извинявайте, сменихме си мнението, не смятаме, че тази програма става. Тоест, по този начин се дава на държавата членка сигурност, гарантира се стабилност, че ще се финансират проекти в зададената рамка. Тогава държавата членка знае, че може да обяви този разход и да получи възстановяване на средствата от страна на Европейската комисия единствената единствените правомощия да се промени фокуса как се изразходват пари в дадената програма е да се каже нещо с помощта на специалните препоръки за страната. Ето тук нещо се е случило, има специална препоръка за вашата страна, в която се казва, че трябва да пренасочите финансирането към друга област. Това е. Тоест, сценария, за който вие говорихте, няма как да се случи, най-малкото не и по отношение на контекста на програмите за сближаване. Благодаря. Що се отнася до а, клаузата за инвестиции? Така както аз разбирам нещата, това, което наскоро беше казано във връзка с инвестиционния план, е по-скоро свързано с новия инструмент – който беше предложен за създаване Европейския фонд за стратегически инвестиции, а не за европейските структурни и инвестиционни фондове. Знаете, че в контекста на структурните инвестиционни фондове преди време се проведе дискусия. Даде се една минимална гъвкавост която преди се прилагаше случай по случай, но така както ние разбираме, правилата на тази игра не трябва да бъдат преглеждани към момента. Така че, струва ми се, тази дискусия е свързана с възможните вноски на държавите членки по отношение на новия инструмент, който ще бъде създаден. Тоест, тук няма пряка връзка с нашата политика. Председателката благодаря на господин Нислер. Сега ще продължим с третата част от нашата информационна сесия. Ще дам думата на господин Франк Сиберт, който е директор на дирекцията по одитите. Той ще говори за управлението и контрола в рамките на новата кохезионна политика. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. Добър вечер, дами и господа. Наистина, аз ще говоря малко повече за практическите аспекти на изпълнението на тези програми и въпроса, на който Николас отговори, всъщност е добро въведение към тази тема. Бих искал първо да ви кажа няколко думи за управленските системи за контрол и различните отговорности, както и споделеното управление с държавите членки по отношение на ежедневния мониторинг и отчитане. След това ще говоря малко повече за отговорностите по отношение на одита, които се споделят между държавите членки и комисията. И в третата част на презентацията ще говоря за различните инструменти с цел а, да се гарантира, че изразходваните пари а, са изразходвани правилно и а, ще обясня по какъв начин се приемат различни мерки, като спиране на плащания, финансови корекции и така нататък. Започвам с една графика, която може би няма как да прочетете добре на екрана. А, но това са различните степени на гарантиране или увереност, че всичко е наред по отношение на законосъобразността и правилността на плащанията. Искам да насоча вашето внимание, че има, както виждате, от дясната страна на графиката някои елементи, които са важни още преди да се приемат програмите. Например, преговорите за програмите и определенето на програмите, които имат за цел да потвърдят това, че бъдещите разходи са законосъобразни и редовни. След това имаме управление, верификация, одит до момента, в който се стигне до надзор от страна на комисията. Виждате от графиката, че наистина отговорността се споделя между държавите членки и нейните органи. Става въпрос за тези три органа, които се определят за всяка програма. Верифициращ орган, управляващ орган и надзорен орган. И най-горе, на върха на пирамидата, виждате комисията в ролята на надзорник. Държавите членки и комисията отговарят за системите за управление и контрол, но а, всяка от тях има свой, своя сфера на влияние в тази област. Имаме общи принципи, които трябва да бъдат спазени от всички системи за управление и контрол, описание на функциите от различните органи, които са свързани с изпълнението на програмите, разделение на функциите в тези органи, гарантиране на законосъобразността и редовността на плащанията, а също така и подробни системи, компютърни системи, в които се съхраняват различни финансови данни, показатели и така нататък. Трябва да има и система за отчитане и мониторинг, в случая, в който други органи в системата отговарят за одита и не на последно място трябва да има специални разпоредби по отношение на одита, за да има така наречената одитна следа, да има превенция и след това корекции на всички нередности и измами. А, сега сме добавили думата из, измами, фрод към регламента за следващия програмен период 2014-2020. Нека ви разкажа малко повече за функция на различните програмни органи в държавите членки. Винаги имаме управляващ орган, който управлява програмата съобразно принципите за разумно финансово управление, както Николас току-що обясни. Този орган първо трябва да подбере проектите, за програмите, които отговарят на приоритетите заложени в програмите. Управляващия орган също така трябва да гарантира, че наистина тези дейности допринасят за целите и резултатите на приоритетните оси в рамките, за които току-що говорихме. И освен това, управляващия орган трябва да гарантира, че всички условия, за редовността и законосъобразността на разходите, които ще бъдат декларирани пред комисията, съществуват. Тоест, бенефициентите и тези органи, частни или публични, които ще изпълняват проекта, разбират много добре своите задължения, разбират какво точно е проекта, който предават за съфинансиране по програмата и какво трябва да направят, за да спазят различните правила, свързани с докладване на информацията към управляващия орган, изпълнение на самия проект и предоставяне на предвидените продукти и услуги в съответствие с целите зададени от управляващия орган. Много е важно да се гарантира допустимостта на един проект, т.е. той трябва да е допустим не само по критериите на програмата, но неговото изпълнение трябва да съответства на грантовото одобрение от страна на, на управляващия орган. Управляващия орган трябва да е сигурен, че бенефициента има оперативния и финансов капацитет да, изпъл... капацитет да изпълни проекта и не на последно място управляващия орган трябва да направи това, което наричаме управленска верификация. Т.е. да потвърди всички данни в молбата, в искането за финансиране, за да е ясно, че нещата са законосъобразни, редовни и съответстват на реалния напредък на място на проекта. Този тип верификация е така наречената първа линия на отбрана срещу нередности, защото управляващия орган не трябва да удостоверява разходи, ако има нередности с самия проект. Управляващия орган трябва да се справи с това с помощта на административни проверки. И а, тези проверки са едни и същи за всяко евро, което се търси от страна на бенефициентите. Има основна техника, необходими са удостоверяващи документи, за да може да се видят реалните разходи. Също така трябва да се извършват проверки на място на случайен принцип, за да се потвърди, че наистина, да, всички декларации отговарят на счетоводните документи в офиса на бенефициента, а и да се потвърди, че реално проекта се извършва така както е описан. Това са основните а, разпоредби. Същите бяха и в предишния програмен период. Сега имаме различни крайни срокове във връзка с въвеждането на така наречените годишни сметки. Сега управляващия орган трябва да гарантира, че до момента, в който се сертифицират сметките към комисията, всички тези а, верификации са извършени, за да може да се засекат всякакви нередности. Има нови изисквания по отношение на управляващия орган. Трябва да има ефективни пропорционални мерки за борба с измамите като част от управленските и контролни системи. Казах ви вече, че в регламента е въведено допълнение, добавена, добавени са измамите. Необходимостта за борба с измами е включена в системите, защото тя е необходима и тези мерки за борба с измамите трябва да бъдат ефективни и наистина трябва да успеят да се преборят с измамите. Също така трябва и да са пропорционални спрямо риска. В някои програми може би ще има много малко допълнителни мерки в тази област, защото така или иначе те са добре защитени от измами, а в други програми ще трябва да се разработят повече мерки за борба с измамите. Комисията е разработила инструмент, който подпомага на управляващия орган да извърши оценка на риска и да реши къде какви а, мерки за борба с измамите са необходими. Отчетността на управляващия орган. Тук имаме две допълнителни изисквания. Трябва да се подпише декларация за управление, която трябва да се изпрати към комисията във връзка с функционирането на системите, с законосъобразността и редовността на разходите. И е, този документ е от изключително значение, защото той показва ангажимента на управляващия орган за това, че този орган е поел своят своята отговорност през годината, извършва всички необходими дейности, за да се пребори с измамите, да гарантира редовност и законосъобразност на плащанията. И в същото време тази декларация трябва да бъде придружена от годишно обобщение, обобщение извинявайте, в което се описва всичко, което е направено по отношение на верификацията през последната година, типовете проблеми, които са набелязани. И двата документа трябва да бъдат изпратени до комисията до 15 февруари, като част от пакета документи, свързани с гаранциите. Малко повече ще говоря за него след една минута. Това беше по отношение на управляващия орган, който е стълба на програмата. Следващия орган, това е сертифициращия орган. Защо сертифицира? Защото неговата дейност и неговата работа е да сертифицира разходите е, за комисията в някои страни. Този орган отговаря и за отпускане на плащанията директно към бенефициентите по време на счетоводната година, която е от 1 юли до 30 юни трябва да се изпращат декларациите и а, трябва да се гарантира, че всички искания към комисията са редовни, подкрепени с необходимите документи и че всъщност тези искания са преминали верификация от страна на управляващия орган. Сертифициращия орган трябва да има компютъризирана счетоводна система, в която да се записват всички финансови аспекти на всяка операция по отношение на разходи и приходи и това е нов елемент за периода 2014-2020 година. Сертифициращия орган трябва да проверява сметките и да ги изпраща до 15 феврари към комисията. Става въпрос за сметките, които са ясните разходи и сертифициращия орган трябва да потвърди тяхната истинност и това, че те отговарят на всички приложими законодателни актове. Тоест, сертифициращия орган сертифицира, удостоверява законосъобразността на тези разходи, възоснова на всички проверки, възоснова на одита, който е бил извършен по време на програмата. В регламента се предвижда и вариант, в който сертифициращия орган се слива с управляващия орган и става една обща организация на принципа на разделяне на функциите – Третия орган, който е важен за всяка една програма, е одитния орган. 2007-2013 беше период, в който одитния орган трябваше да създаде стратегия за одитите през периода и тази стратегия трябваше да бъде предоставена на комисията при поискване. Тук може да има и роля в процеса на определене, защото управляващия орган и сертифициращия орган, и, извинявайте, и одитния орган трябва да бъдат избрани от държавите членки при спазване на определени изисквания, които са част от, общата, от, от общия регламент. Така че в повечето държави членки имаме информация, че Одитният орган ще бъде независим, независима одитна институция, която проверява процеса веднага след като бъдат одобрени програмите. И така, веднъж след като одитната стратегия е определена, одитният орган трябва да извърши системни одити по време на изпълнението, за да види дали ефективно дали системите работят ефективно в съответствие с регламента. Имаме 18 ключови изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за всяка една система и всяка една програма и одитния орган ще трябва да провери функционирането на всяка една от тези е, ключови области, за да заключи дали системите са ефективни или не са. Освен това, ще има и тематични одити, които са свързани с надежността на показателите, които се получават като резултат. Така ще може да се види ефективността. Може да се насочат, може да има а, целеви одити в по-високо рискови области и също така може да се правят проверки във връзка с тръжни процедури, държавна помощ или нови мерки за борба с а, измамите. Това са системните одити, които се извършват година след година. Освен това, аудитиращия орган всяка година трябва да прави одит върху оперативните програми, възоснова на представителна извадка, която може да е статистическа, за да може да си състави мнение за функционирането на системите и законосъобразността и редовността а, на операциите. Тук се, има предвид, се имат предвид основно тези оперативни дейности, които попадат в счетоводната финансова година от юли до юни. И също така това трябва да се извърши като одити на сметките, подготвени от сертифициращи органи, изпратени към комисията до 18 февруари всяка година. Това трябва да се извършва от 2016 година, всяка година, за всяка програма, за да може комисията да получи доклад за контролните мерки и да прецени законосъобразността и редовността на транзакциите, както и дали всичко е било както трябва по време на счетоводната година. On its side, the, the Commission has also to carry out uh, supervision through its audit work, through uh, an audit strategy. Uh, възоснова на това, Комисията ще работи по своята стратегия и ще застегне тези, ще разгледа програмите за 250 милиарда и след това ще ги потвърди. за всички програми, включително и за онези, за които е получила нотификация, комисията ще продължи своята работа, докато не получи първото становище през 2016 година на аудитиращите органи. Ние ще искаме от аудитиращите органи да ни дадат насоки, методологически списъци. Целта ще бъде да координираме процеса на аудитиране. Освен това, е, комисията ще се опита по силата на разпоредбите за различните фондове да работи заедно с държавите членки. Знаете, че в момента вече разполагаме с така наречената единна аудитна стратегия за периода 2014-2020. В нея се включват общи аудитни насоки и споделянето на одита. Имаме и е, една силна координация с одитните органи. Срещаме се всяка година, като идеята е да обменяме резултати от одита, да обменяме опит по отношение на методологията Имаме сега един стимул да преминем към един по-добър одит и да намалим работата в рамките на комисията тогава, когато можем да се доверим на одитната информация, която ни дават държавите членки. Естествено, искаме и бремето на одита върху самите бенефициенти да не е толкова голямо и да се намалява в максимална степен. Одитната дейност от страна на комисията – всяка година ще разглежда всички документи, които трябва да се получат до 15 февруари, защото иначе няма как да дадем своето одобрение за самите сметки, няма как да валидираме финансовите отчети. Освен това, Благодарение на тези документи ще можем да направим анализ на риска и да видим къде има съмнение по отношение на законността и е, редовността на отчетите след така наречените целенасочени одити, които да установят съответствие или несъответствие, комисията може да даде ход на така наречената процедура за финансови корекции и да определи процедури за коригиране на грешките. Комисията разполага с необходимия инструментариум, за да изпълни своята надзорна роля – по отношение на изпълнението на програмите. Знаете, че има възможност за преустановяване има период, който е определен още преди години. Става въпрос за максимален период от 6 месеца. Тогава, когато комисията трябва да извърши допълнителна проверка за някои нередности, които могат да имат сериозни финансови последици. Има ново условие, включено в периода 2014-2020. Това условие е свързано с непредоставянето от страна на съответните документи на, на държавата членка, т.е. непредоставяне от страна на държавата членка на документите до средата на февруари. Когато комисията разбере, че има сериозни недостатъци в системата на управление на разходите или има сериозни недостатъци по отношение на декларацията, тогава комисията може да предприеме съответните мерки и да прекрати плащанията. Има обаче и нови условия за временно спиране на плащанията. Мисля, че Рудов говори за условията за временно спиране. Това са условия свързани с така нареченото добро економическо управление. Кое е новото по отношение на финансовите корекции? Това е третия правен инструмент, с който комисията разполага. Комисията има възможността да направи нетни финансови корекции при определени обстоятелства. Финансовите корекции трябва да се направят от държавите членки на първа инстанция. Вече казах, че има съвместно управление и държавата членка носи първата отговорност да открие и да коригира наредностите. И когато има системна наредност, държавите членки трябва да проучат всички операции, които са засегнати от съответната наредност. Когато държавата членка открие, че има нередност и извърши необходимата финансова корекция, регламента дава възможност държавата членка да използва съответните суми повторно за всички операции, които са допустими. Това е изключително важно, защото по този начин за държавите членки има стимул да извършват своя одит своевременно и по един надлежен и добър начин. От своя страна комисията също има възможност да прави финансови корекции, когато има сериозни недостатъци по отношение на функционирането на системите, които не са коригирани на първа инстанция от държавите членки. Естествено, винаги ще зачитаме принципа на съразмерност на тези корекции. Кое е новото тук? Кой е новия правен инструмент, с който комисията разпределя? предполага в регулаторната рамка. Това е възможността да се използват нетни финансови корекции, ако одитите на комисията или на сметната палата открият нередности или сериозни недостатъци по отношение на функционирането на системата, след като са представени счетоводните отчети и всички счетоводни документи. Условието е тези сериозни недостатъци да не са били идентифицирани до сега нито в националните одитни отчети, нито в документи предоставени на комисията. И да не са били обект на финансови корекции от държавите членки. Съответно, финансовите корекции ще се прилагат за отделни случаи, ще се прави оценка на всеки отделен случай – не би било рентабилно да се правят индивидуални корекции понякога и ето защо е възможно да има екстраполирани корекции или да има единна ставка за корекциите. Тази единна ставка може да бъде между 5% и 100% и целта на, на тази е, брутна е, ставка е да се премине към редовност и регулярност, след като е приложена корекцията, независимо от отделните грешки по отделните операции. Когато така наречената фиксирана ставка не е в пропорция и когато има сериозни нарушения в системата, тази фиксирана ставка може да бъде увеличена, като максималната сума е следващото високо ниво. Това са, госпожи и господа, основните елементи на системите за управление и контрол, чиято цел е да гарантират законността и е, редовността на отчетите. Естествено, комисията ще се погрижи да гарантира, че плащанията са обект на достатъчно добър одит. Благодаря, казва председателката. Имате ли въпроси след всичко това? Yes, мистер. Господин Етерич. Благодаря. Съвсем накратко, тъй като тази презентация беше изключително подробна, трябва да е, кажа, че съм впечатлен от това, което направихте. Един въпрос. Не знам дали говорихте по него. Какъв е критерия за подбор на аудитори в държавите членки? Те трябва ли да бъдат определени и сертифицирани по силата на националните разпоредби. В Великобритания имаме специална система. Системата въобще е различна ли е за различните държави членки? Благодаря. Някакви други въпроси? Господин Люир, благодаря. Да, презентацията наистина беше много подробна. искам да направя връзка с това, което гласувахме по-рано борбата с измамите. На лице е усещането у повечето политически представители в парламента, че да, трябва да се справим с измамите, но от друга страна Има твърде подробни одитни изисквания, които ще доведат до нередности, които се пораждат от своя страна, просто защото изискванията са твърде неясни, подробни. Смятате ли, че променените регламенти за одита представят подобрение спрямо предходните. Като казвам подобрение, имам предвид е, упростяване, оптимизиране на процеса, а не в смисъл, че ще има още повече изисквания. Благодаря за въпросите. Готов ли сте да отговорите? Благодаря за тези коментари и въпроси. Относно одитните органи, те не са предмет на сертификация от страна на комисията. Одитните органи се определят от държавите членки, от инспекторатите, които отговарят за, за финансов контрол и одит. Обикновено това са професионалисти трябва да работят в съответствие с приятите международни одитни стандарти. Комисията упражнява много срок контрол върху работата на органите. През 2007-2013 сме аудитирали 47 а, одитни органа по регионална политика и заключихме, че 43 от тези органи работят по всички качествени стандарти и комисията може да се ослани на тяхната работа. Независимо, че няма формална рамка за назначаване на тези органи, мога да ви уверя, че ние говорим с професионалисти, които трябва да спазват стандартите. Сътрудним си тясно с одитните органи, за да създаваме нашата методологична рамка. Използваме чеклисти, системни одити и така нататък. Съществуват системи и те са различни за различните държави членки. Административната структура е различна, но те обикновено са независими професионални организации и ние изискваме от тях да предприемат мерки за работа в съответствие с стандартите. Случаи различни от този са рядкост. По втория въпрос. Мисля, че, е, както каза Франк, основното е, за съжал... основното е, че се работи по стандартите. Това гарантира професионалното качество професор, е, въпросът на господин Люер за опростяването. Не става толкова дума за одитните изисквания, а за правилата, на които проектите трябва да отговарят, за да могат е, средствата да бъдат е, отпуснати и верифицирани. Да, преклено много правила водят до повече нередности. Затова една от целите в новия регламент е да се провери как тези процедури могат да бъдат упростени. Може би да се премахнат някои от изискванията за допустимост, да се добавят повече възможности за упростяване на разходите. Някои държави членки ще използваме стандартни ставки на разходите. Могат да се използват такива а, общи суми за определени типове проекти. Тоест за бенефициентите да стане по-лесно да не трябва да оправдават всяко пътуване, като представят всеки един билет. В тази смисъл упростяване. Някои елементи обаче не могат да бъдат избегнати. Все пак се използват публични средства, обявяват се обществени поръчки, има директиви и трябва да се осигури съответствие с тях. Трябва да се гарантира и ако прочетете докладът на Сметната палата, годишния доклад, ще видите, че в нашата политическа област съществува тясна връзка с политиката по възлагане на обществени поръчки. Да, това може да бъде източник на грешки. Трябва да подкрепяме държавите членки във връзка с обучение, даване на насоки, това е една, едно от условията. Да, упростяване колкото а, може повече. Правила за допустимост не трябва да има на, никакви, на никакъв етап. Ще контролираме много отблизо това, което се случва в тази връзка. Това е начинът, по който ще можем да гарантираме, че няма да има ненужни правила, които да предизвикат грешки, които всъщност не са необходими. Благодаря. Благодаря, господа, за, вашата, за вашите презентации, за подробната информация, която получихме днес. Сигурни сме, че ще имаме и други въпроси в близко бъдеще, но бъдете търпеливи, ще намерим отговори за нашите въпроси. Следващата точка в нашия дневен ред други. Не виждам други. Следваща, следващото заседание то ще бъде понеделник 19 януари от 15 до 18.30 в Брюксел и във вторник 20 януари от 9 часа до, до 12.30. Искам да благодаря на преводачите от името на всички членове на комисията. Благодаря ви. Закривам заседанието на комисията Речи за днес. Благодаря.